Получила съм една резолюция за приключване на тези разисквания и тя ще бъде подложена на гласуване утре на обяд. Следващата точка е устен въпрос към комисията във връзка с размерите и теглото на някои пътни превозни средства. Най-напред искам да дам думата на господин Симпсън, автор. Uh, Госпожо председател, от името на Комисията по транспорта и туризма предложих да се проведе този дебат. Всъщност става дума за това, което е известно като гигалайнери. Правният въпрос беше повдигнат от парламента миналата година. Ставаше дума за правото на комисията тълкова повторно едностранно директивата, що се отнася до мегакамионите и гигалайнерите. Аз изобщо не съм съгласен с предложението на комисията, защото инфраструктурата на много държави членки просто не може да издържа подобни тежкотоварни средства. И освен това не беше дадена оценка на въздействието върху околната среда и железопътния транспорт. Освен това, ако тези мегакамиони, мегатежкотоварни автомобили вървят празни и трябва да се разреши предвижването им, този въпрос трябва да се решава при процедура съвместно за вземане на решение. Не могат да се взимат произволни решения и не може да се правят за на 180 градуса не трябва да се позволява сегашното законодателство в този му вид да се използва за уреждане въпроса с тези свръхтежкотоварни камиони. И като че ли идеята на комисията беше да въведе промени, обаче парламентът не забеляза промени. Това, което наблюдаваме е една фарсова ситуация – като комисията се опитва по някакъв начин да се измъкне от целия хаос и бъркотия, които е създала. Комисията реши в крайна сметка да подкрепи повторното едностранно тълкуване на сега действащото законодателство, въпреки че дори комисията признава, че сегашна директива е доста нееднозначна. Дори председателят Барозов в писмо до председателя Шулц – признава, че пълното преразглеждане на сегашното законодателство е необходимо, за да се гарантира пълна правна яснота. Задавам въпроса на комисията. Бихте ли, съгласи... Бихте ли съгласили с мен сега, че сегашното законодателство е неясно и че комисията е длъжна да прекрати тази ситуация на правна неяснота, като чете искането на парламента за пълно преразглеждане на това, законодателство, което разглежда въпроса за трансграничното преминаване на свръхтежкотоварните автомобили. Според мен, сегашното поведение на комисията сам влушава още повече допуснатите от нея грешки миналата година. Ако се разреши трансгранично движение на тези свръхтежкотоварни автомобили, необходимо е това да стане след и в резултат от процедура за съвместно завземане решение. Необходимо е да се гарантира правна яснота и комисия трябва да работи в пълно сътрудничество с законодателите, а не да се подава на прищевките на някой си юрист, който работи в някой си отдел на комисията. Комисията трябва да реши проблема, да разчисти всичко, което е направила, да регламентира целия хаос, за да може наистина да има правна яснота в законодателството, което урежда въпроси важни за Европейския съюз. Председателката, благодаря ви, господин Симпсън. Сега давам думата на господин комисар Калла, съместник председателя на комисията. Госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, Комисията по транспорт и туризъм Поставя въпроса за преработване на а, е, директива 9653. Е, ние а, е, осъзнаваме а, колко важен е въпросът, свързан с едрогабаритните и тежкотоварните превозни средства. И за това а, преди да а, приключим работата по а, предлаганите промени е, възнамеряваме е, да извършим още допълнителни проучвания е, като смятаме, че процедурата, по която ще се разгледа предложението, ще бъде процедура за съвместно взимане на решения. Смятаме, че ще можем съществено да допринесем за подобряване на ситуацията в сектора на транспорта, аеро динамичните форми на тежкотоварните и едрогабаритните автомобили ще бъдат уточнени. По отношение на интермодалния транспорт ще адаптираме изискванията към е, новите е, двигатели, е, хибридри, е, хибридни електрически двигатели, е, така че да е, гарантираме повече безопасност, повече сигурност и е, по отношение на е, едрогабаритните превозни средства смятаме също, че директивата трябва да предвиди съществени изменения в преработената и форма. Споделяме изцяло становището на Ресорната комисия на Европейския парламент. Комисията възнамерява да работи в дух на тясно сътрудничество с, с законодателите е, и е, много се надяваме, че ще можем в духа на добро сътрудничество да приемем и новата, е, новото предложение за директива 9653. Благодаря на комисаря Каласа. Сега давам думата на господин Бах за две минути. Благодаря, госпожо председател. Господин заместник председател, многократно сте посачвали, че ще преработите директивата е, за е, максимално допустимите размери максимално допустимото тегло на е, едрогабаритните и тежкотоварните превозни средства, като се съобразите с е, някои аеродинамични е, изисквания, е, екологични изисквания и така нататък. Въпросът ми е господин Калас, комисията ще направи ли всичко това, което бе обещано в писмото на господин Баросо от е, лятото на миналата година по отношение на е, гигалайнерите? Тази тема междувременно се обсъжда е, много оживено в държавите членки. Някои подкрепят една такава идея, други обаче оборват. Има различни мнения, що се отнася до безопасността на моторните превозни средства. Има и предложения за това една голяма част от сухопътния транспорт, най-вече транспорта на товари да бъде прехвърлен на железниците на релси. Смятате ли, че това е подходящо решение? Смятате ли да работите отново в тясно сътрудничество с парламента? предвиждайки конкретни мерки в това отношение Естествено, само когато съберем потенциала и е, знанията на всички институции, ще можем да подобрим ситуацията и да намерим разумното решение и за гражданите, и за промишлеността. Благодаря на господин е, Бах. Давам думата на колегата Кадро и много благодаря, госпожо председател. Господин комисар, колеги, Възоснова на отговора на господин Калас, искам да кажа, че това изобщо не е убедителен отговор. Моята политическа група е загрижена по две причини. Ние сме много обезпокоени от съдържанието на отговора. Смятаме, че комисията – дава собствено тълкуване на въпроса за гигалайнерите. Те не отговарят на допустимите размери и максимално допустимото тегло според сега действащото законодателство. Вие посочихте, че това не е така, но не можем да съгласим с това, че става дума за подробности. Не, става дума за нещо важно. Трябва да е ясно какво е състоянието на сега действащото законодателство и какво е вашето тълкуване на сега действащото законодателство. Също така сме много възпокоени от съдържанието на предложението на комисията – Смятаме, че то противоречи на целите, изложени в Бялата книга. Предложението на комисията само ще доведе до повече опасност по пътищата. Това е изключително важен въпрос. Сега колегата Майснер има думата. Um Благодаря. Става дума за директива, която е, е влязла в действие, когато е, въпросните тежкотоварни автомобили съществуваха по съвсем е, различен начин, действаха, движеха се по друг начин е, и се използваха по-различно. Сега вече се използват е, по нов начин. Има държави членки, които желаят да ги използват въпросните тежкотоварни другабаритни автомобили и за това се налага да променяме уредбата. Въпросът е дали въпросните едрогабаритни е е, и тежкотоварни автомобили ще имат възможност да се движат и в е, трансграничния транспорт. Има държави членки, които са променили законодателството си и не допускат движението на подобни автомобили. Така че по тази причина зададохме първия си въпрос и Отговорът Б не е, е, е, при положение, че държавите членки са приели едно законодателство, което не допуска движение на такива автомобили, те не бива да преминават границата. Да, но щом сме казали не, е, това трябва да въжи за всички. В Долна Саксония и в Нидерландия, да кажем, тежкотоварните и едрогабаритните автомобили са позволени. Същевременно обаче е, те не могат да стигнат е, от е, Долна Саксония до Холандия, да кажем, защото трябва да преминат и през други държави. Е, когато става дума за по-дълги отсечки през цяла Европа, транспортът на практика е невъзможен, защото или много се заобикали, или просто не може да се стигне до крайната цел. Ето по тази причина ние смятаме, че трябва да уточним нещата, за да има правна сигурност за предприятията. Благодаря, колега Майснер. А сега от името на зелените, колегата Крамер. Госпожо председател, госпожи и господа, Конрад Аденауер, е, променяйки мнението си, е, бе казал, никой не може да ми попречи, ако ще и от днес за утре да поумнея. Така че Имайте предвид, моля ви, е, че през 2007 година е, ние тук в парламента казахме категорично не на трансграничния транспорт с е, едрогабаритни тежкотоварни автомобили. И дори предвидихме съответно производство в съда в случаите, че дадена държава нарушава правилата, предвидени в директивата. А сега изведнъж някои от държавите допускат вече трансгранично преминаване на същите тези автомобили. Пазителят е, на договорите, комисията, е, позволява нарушения на е, законодателството. Ние зададохме съответния въпрос през юни 2012 година и господин Калас ни отговори. Ние смятаме, че този въпрос е съвсем уточнен и напълно в съответствие с законодателството, макар че смятаме, че трябва да преработим директива 96-53. Нашият председател Мартин Шут също помоли комисарят отговарящ за транспорта да спре с своите странни повратности и променливи позиции през 2013 година се оказва, че нищо не е направено, макар че бе обещано за 2012. И така, връщам се към Конрад Аденауер. Никой не може да ти попречи да поумнеш, но не може да ти попречи да оглупееш. И така, има е, въпрос от колегата Майснер към вас, господин Крамер. Допускате ли? Да, благодаря ви. Колегата Кремер говори за глупост и опрекна и обиди комисаря. включително каза, че той е нарушил законодателството. Смятам, че това е неуместно. Ние се опитваме по конструктивен начин да водим дебата. Имам въпрос, който е съвсем конкретен. Можем ли, в крайна сметка, да кажем, че това е въпрос, който действително е от компетенциите на комисията? Е, има ли право комисията е, да се намесва по отношение на прилагането на законодателството или трябва само да отчита фактите? Преди две години попитах комисаря дали е, действително смята, че това е правилно, а именно трансграничното преминаване на тежкотоварните и едрогабаритни автомобили. Комисарят каза не и същевременно добави, ако знаех е, с точност, че това се прави, тогава щях е, да предприема мерки срещу съответната държава член. Но на практика комисарят е, не направи това, което трябваше и което обеща. Аз му повярвах тогава и сега се оказва, че той интерпретира по свой начин и своеволно законодателството и действията на държавите членки. Аз като депутат тук в Европейския парламент не мога да допусна и да приема, че всеки си прави каквото си иска тук. Независимо от това, че ние приемаме съответни правни актове, ние сме със законодател и ви призоваваме, спрете всичко това, което е в противоречие с закона, докато уточним и изясним нещата. Благодаря, колега Крамер. А сега давам думата на колегата Лайфтфрид. Благодаря ви, госпожо председател, господин комисар. В последно време нямате късмет и не вървай е, нещо работата с Европейския парламент. И по отношение на въздухоплаването имахме подобни е, проблеми. И сега се оказва, че когато е, вие решите, е, се обръщате към парламента и го включвате в взимането на решение. Когато не желаете, обаче не го правите. Е, така стоят нещата и е, по отношение на гигалайнерите. И в този смисъл аз мятам, че колегата Крамер е прав. Вие на практика, най-вероятно, без да имате това правомощие, своеволно променяте европейското законодателство. Е, господин комисар, няма ли най-сетне да започнете да спазвате законодателството на Европейския съюз? Смятате ли така да влезете в историята на Обединена Европа, като комисаря, който си позволява да нарушава законодателството? Госпожа Лихтенбергер има думата. Господин комисар, докато ви слушах, е, отговаряйки на нашия председател Симпсън, ми се стори, че осъзнавате колко важен и е, деликатен е въпроса. Но очевидно не сте наясно с деликатността и важността на тези проблеми. През е, последните месеци ние все още се надявахме, че вие сте запазили вашата чувствителност към развитието на този сектор – Говорихте за аеродинамични форми, за е, тегла, на маса и така нататък, каквото и да означава това. Е, аз не си представям нищо конкретно. Кажете ми, в крайна сметка, е, какво може да влезе в този едрогабаритен автомобил и може ли всичко това да се натовари на влак. Струва ми се, че релсовия транспорт просто не е в състояние да конкурира едрогабаритните и тежкотоварни автомобили. И а, когато а, а, включите в презграничния транспорт тези автомобили, аз мога да ви обещая, че населението ще възруптае. Госпожа Цикал, Комисарио Калас, е, в е, края на 2012 е, началото на 2013 трябва, според многократно чутите уверения, да бъде измен... внесено изменение на директива 9653 във връзка с максималните разрешени измери и тегло на тежкотоварните превозни средства. Е, за дигиталните тахографии регламента 3821 също трябва да бъде е, и изменен. Европейският парламент е поискал въвеждане на определени сензори. Е, смятаме, че по този начин ще бъде събирана полезна информация за товаренето и разтоварването. В рамките на преговорите в Европейския съюз, комисията ни увери, че сензорът ще бъде въведен с изменение на директива 53 от 96 година. Аз питам директно. Изменението на директива 96-53 ще предвижда ли е, въвеждането на сензори за теглото? Благодаря много, госпожо Цикал. Сега преминаваме към е, процедурата по спонтанни изказвания. Благодаря, госпожо председател, уважаеми господин комисар. Е, точно след 9 седмици, днес след обед, получих отговор на въпроса. Е, всъщност, е, член 117 предвижда срок от 6 седмици, но комисията позакъсня. И в отговора ми се съобщава, че комисията е, смята да се придържа към е, предварително уточнения график. Ето, че е, всъщност е, вие не спазвате дори и това, което сте написали преди няколко дни и е, днес е, съм прочел. Е, на всяка цена е, ви призовавам да е, предложите изменение на директива 9653 и да включите и трансграничния е, транспорт. Е, очевидно, вие нямате намерение да го направите официално, макар че инак го допускате е, без да е предвидено. Е, колегата Крамер желая да ви зададе въпрос. Е, приемате? Да. Тежкотоварните автомобили, тези чудовища, е, преминават през границата. Е, знаете ли за това, господин комисар? Имате ли съвсем е, така категорични данни за тези незаконни действия? Всъщност въпросът бе към предишният оратор. Благодаря, колега Крамер. Да, действително, доколкото сме информирани, гигалайнери се движат през границата между Нидерландия и Германия. Комисията като позителка на договорите би трябвало да започне производство за нарушаване на е, разпоредби от договора срещу двете държави. Благодаря колегата Херток. Госпожа Аяла Сендер е, е поискала думата за спонтанно изказване. Благодаря ви, госпожо председател. И аз бих искала да се присъединя към тези колеги, които вече казаха, че смятат, че има нещо болезнено, нещо нездраво при тази нерешителност на комисията да действа. Мисля, че Европейският парламент нищо не е направил, за да се окаже в тази ситуация. Правителството на Каталония въведе правилото за 20 те тона като максимално допустимо тегло и това създава объркване, защото ние не знаем към кое законодателство да се придържаме. Очевидно, тълкуването на комисията създава объркване и правна неяснота. Бих искала да ви помоля да изясните ситуацията – така че най-сетне да може държавите членки да имат повече яснота. Благодаря ви, госпожо Аяла Сандър. И сега господин Калас, вие имате думата. Благодаря, почитаеми евродепутати. Искам да повторя нещо, което е, съм казвал и преди. Многократно сме провеждали тези дискусии, тъй че объркването не е чак толкова голямо. Никой в комисията няма в намерение да разрешава европейската модуларна или модулна система, както и да я наричате, гигалайнер или каквото и да било, и нейното използване в цяла Европа. Аз силно подкрепям мнението, че това трябва да остане прерогатив на държавите членки. Ако една държава членка предпочита да разреши използването на такива камиони, както е в северните страни. Е, това е, е право на държавата правителството може, когато правителството прецени, че не може да се използват такива камиони, значи не може. Това е единственият възможен начин да се допуска употребата на такива превозни средства. Ние нямаме намерение да разрешаваме използването на по-големи камиони във всички държави членки. Искам да кажа, че с това изменение на директивата ще внесем много полезни промени относно измер, е, размерите и е, теглото, за е, да станат камионите по-щадящи околната среда и да могат да се движат по-добре. Част от това споменах и в началото. Ако държавите членки решат да въведат по-големи стойности на теглото, това е възможно. Е, знаем, че има някои такива провинции е, в е, Германия. Имаме различни съобщения обаче в тази връзка. Някои казват, че е на лице оценка на въздействието. Господин Бах, например, спомена, че и различните доклади, съобщения, резултати, заключения дават различни отговори на поставените въпроси. А когато мненията се различават, когато има конфликт, когато се установяват а, проблеми, тогава а, може да се стигне и до грешка, както беше а, тук а, с писмото за а, юридическото тълкуване. Аз бих казал, че е достатъчно да се допитаме до парламента и неговата транспортна комисия. Ако а, страните позволяват използването на по-големи камиони. Те също би трябвало да могат да пресичат границите, но при определени условия. И тези условия трябва да бъдат посочени. Съгласен съм, а, че а, е възможно било да се постъпи по друг начин. Това тълкуване беше грешка. Това е наша грешка. И е, разбира се, можехме да вземем мерки с директивата. Сега има възможност. Именно за това. По отношение измененията на тази директива, парламентът има пълния спектър от своите правомощия. Той може е, да ги приеме, може е, да ги е, отхвърли. Тъй, че сега членовете на Европейския парламент, Транспортната комисия, те първа трябва да формират своето мнение за това дали камионите да пресичат границите между държавите членки. За сега Съществува правно положение такова, каквото ви описах, е, според правното ни становище. Е, щом държавите членки ги е, допускат тези камиони, те могат да пресичат и границите. Що се отнася до сензорите за теглото, сега имаме известни колебания дали трябва да се включат в измененията на директивата, която цитирах. Те са доста скъпи и за това няма а, да бъдат включени в измененията на директивата. Просто няма да можем да задължим всички да ги използват. И също така искам да кажа, че не е била започната нито една процедура за неизпълнение на а, а, задължения, проистичащи от договора а, срещу държава членка, която е позволила използването на те наречените модуларни или тежкотоварни, свръхтежкотоварни камиони. Председателят. Драги колеги, Дискусията е приключена. Предполагам, че комисарят ще остане на ваше разположение след края на сегашното заседание, ако желаете да се обяснявате допълнително. Искам да благодаря на всички ви за вашето участие и да ви уведомя, че е, заседанието на парламента ще бъде възобновено утре заран в 9 часа. Благодаря и приятна вечер.